прието от вашата бивша група и а, е, се питате, както и питате мен, дали а, е, това решение съответства на правилника на парламента. В момента а, е, се извършва проверката. А, на лице е проекта на календар за 2014 година, одобрен от съвета на председателите. Е, на веб страницата на парламента в рубриката Сеанс on Direct е, може да видите какъв е календарът. Е, измененията трябва да бъдат внесени до вторник 11 юни на обяд 12 часа. В сряда, съобразно член 74 от правилника на парламента, заедно с председателя на съвета ще подпиша 10 акта, приети по обичайния законодателен ред, като техните заглавия ще бъдат обнародвани в протокола на него заседание, от него заседание. Сега преминаваме към работата